държавите членки да се присъединят към а, тази дейност, която ще се превърне в а, широкомащабна дейност. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин комисар. Постъпили са 7 резолюции. Закривам дебата. Гласуването ще бъде след края на следващия дебат. Следващата точка в дневния ред – кастовата дискриминация в Индия. Започваме с авторите, както обикновено. Господин Ван Дален за две минути. Благодаря, господин председателю. Вярно е, че в Европейския парламент говорим за кастовата дискриминация в Индия. Около 200 милиона далити или населението, което се нарича недосегаемо, е в безнадежно положение. Работят ужасяващи, ужасяваща работа. Няма да навлизам в подробности, особено след обедната пауза, но за съжаление голямата част трябва и да проституират. Индийските власти обещаха да се справят с тези проблеми и на хартия правилата, плановете изглеждат много добре. Но ежедневната практика показва, че нещата не стоят така. Един от най-големите е, проблеми е, че хората, които разрушават къщата на далитите, хората, които търгуват с далети като роби, хората, които ги принуждават да проституират, тези хора, в крайна сметка, са безнаказани. Още по-лошо, всяка година стотици, бих казал и хиляди далити биват измъчвани от полицията. Далитите в Индия са нещо като лов на хора – обект на лов на хора. Ние в Европейския съюз можем да направим голяма стъпка напред, за да променим положението им. Водим преговори в момента с Индия, Индия за енергетика, за климатичните изменения, за взаимните ни търговски отношения. И по време на тези преговори, според мен, позицията на недосегаемите трябва да бъде засегната. Защото Индия трябва да проведе реформа и в полицейските си служби, и в съдебната си система, така щото онези, които са на дъното на социалната иерархия, да не остават незащитени. Нека да го използваме като една предпоставка, когато водим преговори с Индия за ново търговско споразумение. Колеги Федален. Председателят благодаря на господин Вагдален госпожа Гериген Ден Кронберг, минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, кастовата система продължава да съществува в много части на Азия. Обществото е разделено е, вследствие на миналото на тези нации. Дискриминацията е, се възприема навсякъде. Недосегаемите в Индия са най-низката каста те имат твърде ограничен достъп до услугите, до земята и до образованието. Те са унижавани е, и е, обект на физически нападения. Е, напоследък имаше вълна от насилие срещу далидите и най-вече изнасилвания на жени. това се случва, въпреки че официално Кастовата дискриминация е забранена от Конституцията на Индия. За съжаление обаче тя не се прилага. Никак няма да е лесно да се промени Индия, защото е, кастовата система, която води до дискриминация, продължава да съществува в провинцията. Надявам се демократична Индия да се справи с този въпрос. Надявам се и други страни от региона да последват примера на Индия, като приемат законодателство срещу дискриминацията. Благодаря. Благодаря, госпожо Гернинген Делатенберг. Госпожа Лохбилер, две минути. Далитите или недосегаемите са представляват една четвърт от цялото индийско общество или около 200, 250 милиона. Е, далит на, е, хинду, на хинди значи е, потиснатите и пречупените. Това отговаря абсолютно на състоянието и положението, което заемат далитите в обществото, въпреки правилата и законите, които са приети от Индия за премахване на дискриминацията. За съжаление обаче резултати няма. Е, инди... Това е за някакси залегнало в корените на индийското общество и е, извършителите на престъпления срещу далитите не биват е, преследвани. Е, неотдавна техните домове бяха запалени, а без обаче извършителите да бъдат още веднъж преследвани. Затова ние приканваме индийските власти да действат на всички равнища на властта за защита на правата на далитите и да се приемат допълнителни правила, закони и нормативни актове, когато това е, е необходимо. За съжаление, Самите, самите далити като че ли приемат е, изтезанията и е, е, извършител, извършените срещу тях престъпления като нещо естествено. Слава Богу и сред тях има активисти, които отхвърлят потисничеството. Тези, които имат смелостта да се противопоставят на онези, които се е, практикуват това е, тези престъпления трябва да бъдат така. Господин Преда има думата. Благодаря. Господин председател, текстът на съвместната резолюция е резултат от е, няколко инцидента в Тамил Наду напоследък и Хисан. Това са две провинции. Тези инциденти показват, че дискриминацията срещу далитите е реалност в ежедневието на Индия. Госпожа Лог Пилер обясни какво означава думата «далит». Много често се използва обаче терминът недосегаеми. Каузата, която защитаваме, вече се превърна в международна кауза – Макар, че признаваме усилията на страната да премахне кастите и дискриминацията по кастов признак, трябва да има по-добро прилагане в страната. Знаем, че премахването на дискриминацията е дългосрочен процес, процес, защото трябва да се промени менталитета на хората. Трябва обаче да се предприемат някои конкретни стъпки в тази посока – Индия има нужда от независима полиция, например. Не трябва да бъде корумпирана. Полицията трябва да отразява всички случаи, всички оплаквания от хора, които са били жертва на дискриминация. Смятам, че индийският парламент трябва да приеме закон, с който да забрани унизяващи човека форми на труд. Благодаря. Vielen Dank, Herr Kollege. Благодаря, е, госпожо Преда. Госпожа Шаки, една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Е, кастовата дискриминация и съответното робство водят до сериозни проблеми, които засягат стотици милиони инди, индийци. Трябва да се направи нещо много повече е, във връзка с усилията, които властите вече са предприели, но още повече може да се направи съобразно случилото се до сега. Ние се надяваме, че предложението ще мине през Индийския парламент момента и ще има по-голяма защита за най-беззащитните и най-беззащитните младсинства. Трябва да се докаже това, е, за да може сигурността, след като са завели е, съд, е, действително бъдат осъдени. И тези, които са извършили такива престъпления, трябва да дават сметка. Освен това, трябва да се подкрепят най-беззащитните. Те трябва да получават и фондове от трети страни. Европейски съюз трябва да засили своите своите усилия, за да може местно да се занимае с тези проблеми в Индия и да достигне до малцинствата, но също така трябва да има и международен диалог, като например международен диалог между ООН и Индия. За да се говори по-категорично по въпроса за дискриминацията, трябва да се види как ще се развива економически Индия, но трябва едновременно с това да сме сигурни, че напредва е, и че това ще се отрази в подобрението на човешките права. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Шаке. Сега господин Мърфи за две минути. Благодаря, господин председател. Касовата система е реакционерна средновековна система, която се използва на принципа разделяли и владей в Индия. Използвала се от британски империализъм, от освобождаването на страната, пък се използва от капиталистите в Индия. Кастите са забранени или поне дискриминацията е забранена, но закона е едно, реалността е друго. Законите са против такава дискриминация, но а, никой не спазва това. Използват се жени, за да ровят в буклук, а жените са грамотни само на 24%. Хиляди къщи в края на ноември бяха нападнати и полицията не направи нищо. Ужасяващи нападения се извършват срещу тях. Кастовата система легитимизира условия, които дават е, възможност за варварска експлоатация на работещите. Много европейски, многонационални фирми използват ефтиния труд, там и експлуатират хората. Има в Тамил Наду над 200 хиляди е, роби, бих ги нарекал, които правят е, дрехи за известни западни марки. Маргинализацията и бедността са нарастващ проблем. 2500 а, селени са се самоубили последната година, а, защото е разрушен поминъкът им. Трябва да се даде хляб на тези хора. Развитието на индийската економика последните години всъщност а, отива в ръцете на една много ча, малка част от населението. А, започнаха неолиберални реформи и хиляди хора бяха изтласкани зад прага на бедността предложенията за преки чуждестранни инвестиции а, отново ще отидат а, в ръцете на малко и ще бъдат а, извлечени на гърба на 40 милиона индийци. Далитите ще бъдат най-засегнати. Затова подкрепям 48-та, е, извинете, часова стачка в Индия през февруари и призовавам за е, спирането на преките чуждестранни инвестиции, докато няма реформи. Благодаря, колега Мърфи. От... Сега от името на политическите групи давам думата на госпожа Корола за една минута. Благодаря, господин председател. Далитите са на дъното на пирамидата на кастите, хора, които нямат на практика никакви права, въпреки законите, които са предприяти от, въпреки законите и мерките предприяти от Индия, квотите, участието им в парламента, и опити да се даде достъп до образование, но много често далите, далитите биват насилвани е, да се проституират е, и е, на, те трябва да извършат най-тежките, най-тежката работа. Е, при тях и продължителността на живот е много по-малка, отколкото в останалото население. Затова трябва да се направи. Има много какво да се прави, за да се подобри тяхното положение. Системата на касти може да се премахне чрез по-добро образование и информиране. Благодаря ви. Аз е, бих искала да възразя срещу кастовата дискриминация, защото жените са двойно дискриминиране. Те не принадлежат към дадена каста и са жени. Е, много често те са изтикани в периферията на обществото, към тях има лошо отношение, изнасилени са, нямат реален достъп до правосъдие индийските власти трябва да направят нещо. Една от шест жени в Индия е далит, т.е. тя е изключена от кастовата система. Всъщност Индия е, трябва да гарантира сама, че Конституцията й се спазва и че кастовата дискриминация се забранява. Е, примерно спазване на квотите по отношение на заетостта. Е, това би подобрило положението върховния представител, е, който отговаря за външната политика, е, трябва да направи необходимото, а също така и държавите членки в диалога си с индийските власти трябва винаги да повдигат този въпрос. Благодаря, госпожо Крето. За една минута госпожа Ойоланд. Благодаря, господин председателю. Тази резолюция всъщност атакува кастовата дискриминация, която за съжаление е нещо постоянно в Индия и засяга милиони лица. Индийското правителство трябва да увеличи усилията си, за да направи така, че тази дискриминация да бъде прекратена незабавно. Около 200 милиона далити има в страната, които са обект на ужасяващо насилие, на убийства, на изнасил... изнасилвания и всякакви други престъпления, които остават безнаказани. По едно проучване, Индия е едно от най-опасните места а, по света за жени. Едно сред първите пет. Затова подкрепям призова към Европейската комисия да приоритизира действията си за преодоляване на тази дискриминация. Благодаря, госпожо Айланд. Сега давам господин Шлютер една минута. Системата на касти е стара потисническа система, която няма свое място в 21 век. Далитите са дискриминирани и въпреки че по принцип кастовата дискриминация е забранена от закон в а, Индия. Най-големите жертви са жените. Раз... Разбира се, аз ли съм един... Е, аз ли съм единствения, който си е, измива клозета е, в, този, е, в тази зала. Да, но и аз го правя, да речеме, през лятото в, е, е на, на вилата си, но това далеч не е най-приятната дейност, която човек е, върши, така че проблема трябва да бъде решен. Господин Пасха, минута и половина. Господин председател, господин комисар. Много е трудно да се справяме с практики, които траят от векове. Това е случая с кастовата дискриминация в Индия. Въпреки това обаче, аз смятам, че Европейския парламент трябва да използва своето влияние, за да изкорени е, тази дискриминация съвместно с индийските власти, разбира се. И в е, частност, е, далитите и жените Адиваси са обекта на унижения и на недопустима дискриминация. От тях се иска да вършат трудна работа. Те са сексуално експлуатирани от господстващата класа. Като, например, това стана с 6 годишно момиче. 16 годишно момиче. Масови изнасилвания. Ето защо властите трябва да направят нещо много повече, за да се прилагат законите спрямо най-низките касти и племена. Така че нито една каста, нито една общност в Индия да не бъде жертва на дискриминация и на насилие. Властите в Индия са отговорни за човешките права и именно те трябва да понесат критиката. Е- Благодаря, колега Пашка. Сега започваме с господин Кели. Индия е една от развиващите се страни по света. Макар, че економически тя се развива социално, това не е факт. До известна степен това е разбираемо. Защото, както знаете, старите навици най-трудно си отиват. Има снобизъм, има иерархия, много случаи, но в Индия това е част от историята на страната. Доста време ще мине, докато се промени поведението на хората. Трябва да работим обаче по-усилено за това от международна гледна точка. И по-специално неща като реформа на полицията са много важни. Прилагането на правилата също е важно, за да има социално приобщаване. Госпожа Корола спомена образованието. Образованието е изключително важно, защото много малък процент от делитите са грамотни. Трябва да има пълна забрана също така на детския труд и на ровенето в буклук. Благодаря. Благодаря, колега Кели. Сега давам думата на господин Репо за една минута. Господин председател, парлам, парламента изразявал неколкократно становището си по повод кастовата система в Индия. И въпреки всичко положението не се променя. За това трябва да заклеймиме самата Индия, защото Индия е поела много ангажименти, направила е много обещания, които не е изпълнила неотдавнашните насилствени действия срещу далитите показват, че на практика много малко е направено по въпроса. Е, господстващите касти организират е, насилие срещу самите далити, а властите не поемат своята отговорност спрямо далитите. Благодаря на колегата Репо. Господин Посъл за една минута. Господин председател, въпросът за далитите безспорно е последния въпрос, който ще се занимаем тази година, но Както каза госпожа Лох Пилер, е, това беше настояване пред парламента, защото брой на делитите е колкото са половината на гражданите на Европейския съюз. Аз като бях е, дете и подрастващ, Индия беше синоним на бедност, докато сега Индия ни се посочва като пример за технологическа мощ е, която далеч изпреварва Европа. За съжаление обаче, е, Индия има и тъмна страна, дискриминацията на далитите, абортирането на женските зачатъци, а също така убийството на момиченце веднага след раждането, за което говори Марко Ланд съвсем наскоро. Винаги това са глави, които трябва да отваряме, когато преговаряме с Индия. Съдбата на далитите е красноречива, когато говорим за съдбата на Индия. Това е тъмната страна на Индия. Благодаря. Започваме спонтанните изказвания. Госпожа Гурмай има думата. Касовата дискриминация в Индия е наистина ужасяваща реалност, независимо от успешните законодателни актове на индийското правителство. Сред жертвите на социалната изменация, е, дискриминация, жените делите, е, делити страдат от двойна изолация. Те са обект на експлоатация и на сексуално насилие. Битовото насилие също е голямо и борбата срещу него е неефикасна, защото социалната среда осложнява възможността им да докладват, че са били обект на насилие. А ако пък го направят, а онези, които би трябвало да гарантират тяхната защита, подхождат към тях с предразсъдици. Говоря за, а, поли, за полицията или за юристите. Работят при условия на съвременно робство. Трябва да робят в буклук, да се грижат за най-голямата мърсотия, която може да си представите? Какви мерки могат да се предприемат към, за да санкционираме европейски дружества, които експлуатират такива хора? Благодаря, госпожо Гурмай. А сега приключваме с процедурата на спонтанни изказвания. Давам думата на комисар Чолос. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, Европейския съюз осъзнава трудностите и проблемите с, с които се сблъскват членовете на касти в Индия и по-специално на далитите, въпреки законите и разпоредбите залегнали в Индийската конституция. Индийското правителство предприе така наречената позитивна дискриминация, осигурявайки квоти 44 места в долната камера за далитите и 15% е, достъп до образование и е, публичната администрация. Но въпреки положителните резултати от положителната дискриминация, има и е, отрицателни резултати и последици, като се затвърждават кастовата е, структура и искане на квоти от други касти. Закона от 1989 година, кой, който забранява предприемане на, на, на, действие срещу членове на кастите и закон от 95-та година срещу е, налагане на най-тежката работа на тези касти не даде, не даде достатъчно резултати. Е, защото много често членове на правителството или в региони, където има малко по-малко прогресивност, се защитава тази кастова система. В диалозите за правата на човека които провеждаме с индийските си партньори, тези въпроси се засягат. Подобен диалог ще се състои и следващата година. Много проекти на неправителствени организации са финансирани от Европейския съюз и двустранни програми с Индия и имат за цел прякото подобряване на место по е, състоянието и положението е, на е, гражданите, граждани на Индия и членове на тези касти. 716 милиона евро са. И няколко проекта за по 330 хиляди евро, както и проекти за социална интеграция. Проблема свързан с дискриминацията и кастовата структура са сложни проблеми, които са част от индийската култура. Обаче от своята независимост на сам Индия наистина е, е постигнала много напредък в полза на най-уязвимите членове на обществото, макар и да трябва още много да се направи. Е, Индия е предприела големи програми. Аз е, споменах и както и някои от вас е, споменахте, че е хубаво, че